алинея 5 от правилника, всички са предали декларации за учредяване на тези групи. Напомням ви, че всички регистри, всички протоколи, свързани с назначаване на депутатите, следва да бъдат предадени на Комисията по проверка на документите, и акредитивните писма. Съгласно член 13 алинея 2 от регламента, следва да се изготви декларация, всеки от вас да изготви декларация, в която да заяви, че не изпълнява никаква друга длъжност, несъвместима с тази на евродепутат, както и съгласно с член 4 от правилника за пряко и всеобщо избирателно право на евродепутатите. Това са документите, изискващи от нас подаването на въпросната декларация. Единствено и само след подаване, след попълване на тази декларация, евродепутатите стават пълноправни парламентаристи и могат да участват в законодателните дебати. Междувременно не би трябвало да участват. За това ви моля, колко се може по-скоро да изпълните това